prendiamo corpo. Bene, diamo inizio a questo importante. Итака, добър ден, нека да започнем е, нашето заседание и слушването. Доклада по инициатива, собствена инициатива на Жозе за справедливи доходи за земеделските производители, по-добра функционираща верига на снабдяването с храни. Предвижда ревизиране на правилата за конкуренция, борба срещу злоупотребите в е, е, дистрибуцията, въвеждане на кодекси за добро И благодарение на експертите, които са тук сред нас, благодаря им. Този е, важен е, доклад е, и експертите, които са тук, ще ни позволят да се запознаем по-добре с ситуацията. Приветствам с добре дошли експертите. Знам, че много от вас пътуваха дълго време, идват отдалече, за да участват в това изслушване. Така че благодаря ви от името на цялата комисия. Ситуацията на пазарите с нестабилност в различните отрасли и в крайна сметка при подобни ситуации производителите преминават през периоди на криза – Парламента пое инициатива миналата година чрез декларация, прията през януари 2008 по време на предишния мандат на парламента, силата на супермаркетите и цените на хранителните стоки в Европа. По инициатива на госпожа Бацели, която днес е министър на земеделието в Гърция. Кризата в сектора на млекопроизводителите е сериозна. Доходите се сринаха през миналата година. Европейската комисия представи съобщение за подобряване на функционирането на хранителната верига, като отдели специално внимание на този проблем – но нека да дам думата на докладчика, заместник председател на нашата комисия, господин Бове, който ще ни представи проекто доклада си, след което ще преминем към изслушване на експертите. И, е, разбира се, ще проведем дискусия. Е, отново благодаря на всички. Давам думата на Жозе. Господин председател, драги колеги, Приветствам всички присъстващи тук. Няма, разбира се, да прочета доклада. Ще направя едно сбито изложение на сега провеждащата се дискусия. 2009 година беше катастрофална не само за млекопроизводителите, а за всички земеделски стопани. Доходите им намаляха с 12%. В Унгария е, селените, печелиха 35%, 35% по-малко от предишната година. Във Франция 20% по-низко. В Италия 25%. И няма друг сектор толкова силно засегнат от сриването на финансовите пазари. И много а, земеделски стопани на практика фалираха. 27 000 във Франция за, получават минимална социална помощ. 50 хиляди допълнително могат да се добавят към този, тази цифра. Така че не става дума за преструктуриране, унищожаване на, за, на работните места селското стопанство в Европа да осигурява работа на 14 милиона, така че това е политически и социален приоритет. Между 1999 и 2005 година добавената стойност от производителите от 31% спадна на 24%. Всички други а, отрасли подобриха своите а, позиции, налагайки ниски цени под а, производствените разходи и всъщност от това пострадаха земеделските стопани, които не можеха да се борят с крупните международни компании. И както показва съобщението на Европейската комисия, този удар върху производителите не е от полза на потребителите. И а, всъщност през 2007 започна а, скока на цените на суровините, а, а дистрибуторските вериги много късно и частично а, откликнаха на този процес. Докато млекопроизводителите изхвърляха млякото по пътищата, много националните компании се приветстваха, че имат 10 милиарда и 400 милиона швейцарски франка приходи. И всъщност Европейската комисия се съоточава върху един аспект взаимоотношенията между земеделските стопани, е, големите е, фирми, дистрибуторите, които се представят от е, големите марки, супермаркети. И тази хранителна верига, всъщност, която представях, от Хваща само част от действителността. Срещнах се, докато работех по този доклад, с управителите на супермаркети и при тези разговори станаха видни големите напрежения между големите фирми, преработващи фирми и дистрибуторските фирми. Тези големи компании всъщност преследват доста сходни цели – и най-големите преработващи компании оставаха много дискретни и доли запазваха тайна по реалните печалби, които изличат. Така че прозрачността на цените е наложителна. За това трябва да се осъществят междупрофесионални сдружения – и тази мярка наистина е необходима, за да станат ясни всички параметри, участващи в формирането на цените. Житото всъщност, зърното представлява 5% само от цената на хляба и е, изкупна цена от 10 цента на килограм ябълки, а всъщност този килограм ябълки се продава за 2, 2 е, евро. И поставени а, между промишлените мощности, а, осигуряващи посевния материал и а, тези на преработващата промишленост, наистина Мога да дам тук два примера. В Швеция е, пете основни вериги супермаркети 80% осъществяват 80% от продажбите на продукцията на хранителни стоки, във Франция 70% се пада на тези марки. Pas si court réel. Pollution des eaux et des sols, всичко това води до замърсяване на почвите, вредни емисии и така нататък. Хранителният сектор и околната среда, потребителите, всъщност всички тези сфери са големите губещи се. Конкуренцията наистина е непосилна, особено в трудните квартали на градските зони и в селските региони. Днес все по-трудно става за хората да пазаруват с автомобилите си и това явление ще се задълбочава, ще се влушава и в бъдеще. В хранителната верига се забелязват много злоупотреби, но те е, са трудно разкриваеми. Е, земеделските стопани, ими е, средните и малки предприятия, които са жертви, е, много често е, избягват е, да дават гласност на тази ситуация, защото се страхуват положението да не се влуши допълнително. Ще внеса доклад по тези злоупотреби, особено що се отнася до различните плащания, засиленото участие в промоциите, продажби на загуба. По тези въпроси Европейския съюз е, трябва е, да обяви тези е, практики за незаконни и да следва примерите на Германия, Франция, Ирландия. Продажбите на загуба всъщност целят неравностойна конкуренция. И ние смятаме, че трябва да се създадат организации на производителите, които да започнат колективно договаряне, така че да се саморегулира сектора на тази продукция и да се постигне баланс между търсенето и предлагането. Както казах, днес хранителната верика в Европа изобщо не е монолитна. Има многобройни практики. Някои предлагат качествена продукция с ниски емисии. Тези стандарти трябва да бъдат изготвени в зависимост от изискванията на кратките мрежи, късите мрежи. Нека да дам няколко примера. Семейните градини, лихите са зеленчуци. Те са на около 200 000 хектара във Франция. 250 000 хектара. А доматите представляват една четвърт от годишното потребление на зеленчуци. В Румъния и в други страни хората, пенсионерите произвеждат една трета от собствените си нужди. Виждате какво представлява всъщност хранителната верига. А, и всъщност този аспект на хранителната верига не е особено познат в Европа има 40 милиона души, които живеят от банките за хранителна помощ, за да могат да оцелеят. Виждате, това е един от основните провали на селскостопанската политика, която сме изградили. Над 80 милиона души и срещат трудности да изхранят семействата си и постоянното спадане на цените, на изкупните цени за селените, всъщност води до все по-низки заплати, все по-низки доходи, все по-низки пенсии, смехотворни дори. И всичко това засяга директно нашите граждани. Европейският съюз изнесе през 2009 година 23 милиона тона зърно, и също така много мляко и месо за световните пазари не говорим по-скоро за дефицит в производството, а по-скоро за една социална несправедливост и едно несправедливо разпределение на доходите в Европа. И не трябва да се. Не можем всъщност да правим ни такива кампании за милосърдно разпределяне, а по-скоро да си осигурим хранителен суверенитет. ОСП, така както и другите европейски политики, трябва да се базира на социална справедливост и равенство. През 2007 година, когато рязко се увеличиха цените на хранителните продукти, някои европейски банки не се поколебаха да се обадят на клиентите си а, по телефона, за да им предложат да спекулират на борсата на хранителни продукти. Това допълнително засили цените на сълскостопанските продукти на световните пазари. И съответно предизвика паника в цял свят. Това е една от основните причини за бунтове в южните страни, които страдат от глад. Кратките пазари на а, хранителните суровини всъщност служиха едва ли не за гаранции, за амортисьор, за загубите, на евентуалните загуби на банките в други сектори. И днес, така както много други сектори, те са силно спекулативни. Това трябва да спре. Европейският съюз трябва да, да инвестира в международни инструменти, за гаранции това да не се повтаря и също така да направи така, че да се създадат нови мерки за борба с подобни спекулации, за да престане разоряването на фермерите и дестабилизирането на ОСП. Реформата на ОСП, над която работим, евентуално може да уравновеси силите между отделните действащи лица в този сектор, да създаде нови регулиращи средства за предлагането и да изравни тази социална несправедливост. Ние трябва да имаме достъпни хранителни продукти и качествени хранителни продукти. Трябва също така да се гарантира справедлив, справедливи доходи на селените, на селскостопанските производители и да имаме хармонично развитие на селските райони по цялата територия на Европейския съюз. Това е целта на този доклад така както господин Лайен е, го каза в своя доклад за ОСП, в рамките на тази нова ОСП след 2013 година да може всеки един от нас да живее достойно и да живее от работата си. Благодаря. Благодаря. Благодаря, Жозебове. Благодаря за страстта, с която прочете този текст. Сега ще преминем към изслушване на нашите експерти. Те са седмина. И би ги помолил да ограничат изказването си в рамките на 10 минути. Ще започнем с Оливер Дескитер, представител на ООН, специален докладчик Имате думата. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Правомощията, които ми даде съветът по човешките права, засяга директно и прехранването. Над 1 милиард души по света страдат от глад. И две трети от тях всъщност са производители на хранителни продукти. Това е парадокс. Има около 700 милиона, които страдат от глад и измежду тях има определен брой селени с костопански производители, които страдат от непрекъснатото, които са изправени пред парадокса да гледат как крайните цени непрекъснато се покачат, а изкупните цени непрекъснато спадат и стават все по-непредвидими. Това са дребни фермери, които от 30 години насам остават все по-маргинализирани от напредъка на селското стопанство и е, които обществените власти въобще не са подкрепили. Това са хора, които днес живеят е, на ръба на е, оцеляването. И имаме около 250 милиона души, които е, работят по големи плантации, т.е. те са селскостопански работници и те страдат също от глад и които са подложени на една конкуренция в световен мащаб с либерализация на цените на хранителните продукти и това съответно доведе до спад на техните заплати. И социалната юридическа защита, от която евентуално биха могли да се възползват или са се възползвали преди, днес вече не съществува. Това са трансформации на селското стопанство в световен план, които са довели до катастрофичната ситуация днес. Над 1 милион, милиард души страдат от глад и това е вследствие от политики, които са привилегировали само един тип селско стопанство, т.е. в големи мащаби, силно механизирана, индустриализирана и а, която вече не, не зачита продукцията на хектар – и нито пък социалните и екологични характеристики. Така че аз днес тук се радвам да мога да говоря пред Комисията по селско стопанство на Европейския парламент и да се опитам да направя връзката между регулацията на хранителната верига в Европа и въпроса за а, тази верига в световен мащаб. Мисля, че за тази цел трябва да се възползваме от възможността, дадена ни от шанса ни даден ни от, коми, от комуникето на комисията и да разгледаме проблема в световен мащаб. И съответно ще се спра на четири основни точки. Първо, нека да ви кажа, че имате нещо като досие. А, моята моята презентация имате. Тя е много по-детайлна. Аз тук ще бъда по-кратък. Първо има концентрация на хранителната верига. Това води до две последствия. Първо, в тази хранителна верига е една много по-малка част на добавената стойност, която в крайна сметка се плаща от крайния производител, отива до, стига до производителя и до страната производител световен мащаб а, според много цифри, тази малка част, която стига до производителя, а, та, спада непрекъснато. И по принцип знаете, че именно конкуренцията трябва да регулира този проблем и също така да избегне монополите и злоупотреба с доминираща позиция. Но тук нека да привлека вниманието ви. Първо, конкуренцията тук, в този сектор, не е в полза, правото на конкуренция не е в полза на производителите, а поне до сега то е било използвано най-вече за защита на потребителя, т.е. да не плаща прекалено високи цени. Но тук трябва да се запитаме, евентуално, дали не можем да преобмислим политиката за конкуренция и целият юридически режим, свързан с нея, за да стигнем евентуално до извода, че а, продавачите всъщност едва ли не са защитени с една настояща политика по конкуренцията от всякакви а, съдебни последствия от евентуална злопотреба с доминираща позиция. Друго, много често в южните страни се поставя проблема за извън териториалната консумация. Например, развиващите се страни нямат право за защита на конкуренцията или то е слабо спазвано. Как искате, примерно, Кото Дивуар да например, да осъди някое голямо предприятие относно цените, което то практикува за какаовите продукти. Така че това са основните проблеми. И Европейския съюз от своя страна, като че ли се чувства много неудобно да прилага своята политика за право на конкуренция в световен мащаб и се ограничава до защита на потребителя тук. Съответно, това не допринася много за оправяне на положението на южните производители. И а, оценявам това, което каза Жозе Бове, а именно дали не можем да подобрим правото на конкуренция, за да можем евентуално по някакъв начин да отвърнем на глобалните проблеми, където всъщност имаме глобализирана схема на хранителната верига. Друго последствие. Много често а, продавачите е, всъщност злоупотребяват в своите практики. Аз лично съм ги изброил в един доклад. Някои от тях бяха споменати от докладчика Жозе Бове. И считам, че най- е, задълбоченото изследване беше направено от е, Обединеното кралство и там, се, и там беше въведен един инструмент, така наречения Supermarket Code of Practice, т.е. закон за практиките на, на, на, на магазините и на големите хранителни а, вериги. По този начин се стремим да а, уравновесим положението и да имаме някакви, някаква регламентация. Искам също така да кажа, че производителите са в тежко положение, е, е също така, защото нямат възможността да водят преговори с хранителните магазини, с магазините за хранителни стоки е, и нямат или пък с крайните потребители, а много често всъщност нямат друг избор, освен просто да си продадат стоката на каквато цена им предлагат изкупачите на едро. И можем да подсилим местните пазари, т.е. така се каже късите вериги, късите хранителни вериги, за да се даде истински избор на а, производителите да продадат а, своите стоки. Друг проблем налагането на стандарти, на частни стандарти в хранителните вериги. Понякога тези стандарти засягат екологични клаузи или пък а, социални, но много по-често Всъщност става въпрос за стандарти, свързани с хранителната безопасност е, и здравето на потребителите. Когато тези клаузи и стандарти са наложени върху производителите, те са много трудни за спазване и се получава едно двойно разделение на сектора. Например, големите производители могат много по-лесно да спазват тези стандарти, а малките производители не е толкова лесно. Особено пък малките производители в развиващите се страни, които много често просто не могат да ги спазват и следователно въобще не могат да се включат в хранителната верига в световен мащаб. И следователно считам, че когато а, големите дистрибутори и съответно потребителите а, или пък а, изкупачите на едро налагат тези стандарти, те би трябвало да подкрепят производителите, особено древните производители, да им помогнат по този начин да участват в хранителната верига. Не просто да инспектират стандартите, но просто да им подпомогнат в прилагането на тези стандарти. Само така древните производители могат да се впишат в производство в храни... на хранителните вериги. На трето място разполагаме с един инструмент, а именно инструмента на обществените поръчки, който недостатъчно е добре се използва. 15% днес от средствата се разходва в резултат на такива поръчки в сферата на хранителната верига. Но смятам, че особено регионално и местно ниво обществените поръчки могат е, много по-силно да бъдат застъпени така, че да стимулират едно устойчиво е, развитие на е, селското стопанство, опазващо околната среда и почиващо на базите на етичната търговия. И директивата, свързана с обществените поръчки, наистина е съобразена и е дава възможност включване на такива клаузи, така че да се развият хранителните вериги с едно по-устойчиво измерение. На четвърто място променливостта на цените на международните пазари беше засегнат този въпрос и ролята тук на спекула... спекулаторите беше ясно посочена. През март 2008 година, когато се образува този балон, инвеститорите бяха инвестирали 400 милиарда долара в производни, в дериватни продукти. 70 милиарда долара повече отколкото в началото на 2008 година. Два пъти повече отколкото през 2005 година. И така се е, сформира е, този е, спекулативен е, балон е, е, на пазара на соята, на пшеницата, на царевицата. Това доведе до една е, спирала и подобни явления стимулира както и трейдерите, така и държавите да спекулират с бъдещо покачване на цените или да складират стоки с надежда цените да продължат да се качват. Трябва да се въведат регулаторни мерки на подобни явления. Г20 в Лондон през февруари обсъди тези въпроси за инвестиционните фондове, които са доста и уязвими и наистина носят подобни рискове за економиката. Това обаче подлежи на регулаторна дейност. И аз съм внесъл доклади в съвета правата на човека и всъщност те са изложени в писмения документ, който ви е представен. Ще направя пет кратки предложения. На първо място – Европейския съюз трябва да използва а, този дебат а, за хранителните вериги в Европа, така че да обсъди възможностите за подобряване на политиките а, на конкуренция, за да реши проблемите свързани с концентрацията, както в, така и извън Европейския съюз. Защото не е допустимо производители от развиващите си страна да злоупотребяват с доминиращата си позиция и да продават своята продукция на цени, които е, им дават възможност само да оцелеят просто защото няма друг достъп до международния пазар. Би трябвало също така да се обсъди възможността за борба и мисля, че тук трябва да се предприемат съответните регулаторни метки за правата на купувача. Би трябвало също така частния сектор, изкупвачите да бъдат стимулирани да разгледат последиците от тези стандарти, които те налагат за най-малките производители и колко е трудно за тях да спазват тези стандарти така че да има сигурност, че тези стандарти няма да представляват, да имат дискриминационни последици. Освен това, трябва добре да се обсъди използването на инструмента на обществените поръчки. Смятам също така, че етичната търговия трябва да бъде стимулирана що се отнася до обществените поръчки. Трябва а, инвеститорите да имат едно по-дисциплинирано, бих казал, поведение. И накрая искам да кажа, че една от най-важните последици от а, европейските политики за страни, развиващите се страни а, беше дъмпинга на местните пазари на развиващите се страни. По този начин се разбиха много е, сектори е, в тези държави. И местните производители трудно могат да се приборят с подобна ситуация. Е, смятам, че трябва всички да се запознаят с тези явления и да се ограничи дъмпинга, да се намалят износните субсидии. И смятам, че един от начините да се върви в тази посока е да се развие развият кратките, късите вериги. Благодаря ви и ако имате въпроси, готов съм да отговоря на тях. Благодаря, господин Шутер. Следващият оратор, господин Роджер Кларк от Кардивския университет. Той ще говори за лошите практики, наложени на фермерите и законите за конкуренцията в Европа. Имате думата, господин професоре. Right? Okay, Благодаря много. Благодаря, че ме поканихте. Бях помолен да се изкажа на темата как да се прекратят а, практиките на нелоялно отношение към земеделците и другите непочтени практики на европейско ниво. Аз съм преподавател в университета в Кардив. Предвид на краткото а, време ще се спра само на два въпроса. Единият е с по-общ характер. А, за него вече до някъде стана дума. Той се отнася не само до земеделските производители, а до всички продавачи. Другият е по-специфичен във връзка с земеделските производители. Не непременно до всички, но поне на тези, които са на някои пазари, което е специфичен фактор. И така, първата тема, по която вече прозвучаха няколко изказвания. Мисля, знаем, че веригите от супермаркети се занимават с някои практики при договарянето. А именно практики, в резултат от които се налагат допълнителни разходи за производителя, за продавача и в същото време се повишава риска. този риск се понася твърде тежко, особено от малките и средни фирми. тези практики вече се обсъждат Те са най-различни. На слайдовете съм показал някои от тях. Може би не можете да ги <laughs> прочетете. Но това са известни начини на действие, като забавене на плащането, промяна на условията на доставка в, в, с задна дата, като примерно около дадена година е имало големи продажби, продавача трябва да заплати допълнително някаква сума, а, такса за включване на стоката в асортимента и други неща, като специални плащания, например супермаркетите искат да им се плаща допълнително, защото се отваря нов супермагазин или пък се преоборудва стар. Това са все хватки, които очевидно целят повишаване на, на печалбата на супермаркета, същевременно намалявайки приходите на продавача на стоката. Това е факт, който се очита а, доста, а, сред доста среди в европейските а, страни. А, има група, работна група на високо равнище, която заседава и обмисля а, как да се въведат реформи. Има кодекси на етично поведение, възприяти в Обединеното кралство. Такъв кодекс има и в Ирландия. Та, е, някои твърдят, че подобно нещо е възможно да се въведе на европейско ниво. Разумно звучи да се приеме някаква директива, която да възпира е, супермаркетите от подобни актове. Такъв един е, етичен кодекс, ако се възприеме, ще трябва да се подкрепи с мерки, гарантиращи неговото спазване. Така ще бъде в Обединеното кралство в Ирландия. Ще има такъв омбудсман, така ще се нарича тази институция. Та, разумно би било да има и гарантирано прилагане на европейско ниво. Логиката е, че някои от веригите функционират в множество държави, бидейки интернационални. И тогава се поставя въпроса кой орган ще следи за спазването на един такъв кодекс. А, очевиден отговор би бил да се създаде европейски орган – за да се спазват правила, които някакси не идват отвътре на супермаркета в националния пазар. Ето, а, един независим кодекс, а, за който се сещам в момента а, днес, а, би могъл да влезе в сила дне, а, много бързо, но трябва да има и независим орган, който да обединява неговото прилагане, защото ще има практики, които не биха се вписали лесно в обичайната практика на отделно взета държава членка. Това са темите, които искам да поставя на вашето внимание днес. А, това са неща, които се отнасят не до всички супермаркети, но а, до всички стоки. Тоест, там се продават не само храни и подобни практики не засягат само земеделските производители, а и други производители. Вторият аспект, както казах, е по-специфичен за земеделските производители. Имам една идея прекалената сила на супермаркетите е, в качеството на изкупвачи може да е, повлияе на пазара на храни. Аз е, ще ви нахвърлям основно тази теория, за да може да я обсъдим. Основните доводи е дали а, тази мощ на изкупвача се отразява на структурата на ценообразуването. Има два казуса. Ако имаме определен брой фирми, които имат еднаква единична цена, ако е това факт, то тогава да видим как това влияе тази сила на изкупвача в договорирането влияе на цените на земеделските производители, на земеделските пазари. Това е една супер криза, крива, която се налага върху кривата на цените. Другата възможност е намаляване на минималните цени, в смисъл, че някои производители са по а, основни, други няма такава основна роля. И ако се прилага такава минимална единична цена, проблемът е, че купувачът ще има мотив, мотивация да намалява тази цена, за да вдигне собствената си а, печалба. Това е монопсична а, цена. Това е допълнителен проблем, който възниква на земеделските пазари, защото купувачите в този смисъл супермаркетите имат мотивация, стимул да натискат надолу производствената цена, за да вдигат собственици разходи. Това въжи, може би не навсякъде в економиката, но въжи в някои сектори поне на агроекономиката. Тук на таблицата съм дал а, пример, че е, за двете възможности. Отясно случаят е следният. Всички фирми имат а, е, еднаква минимална продук... Е, цена на единица продукция, а, която се сложи нормалната а, норма на печалбата. Да речем, разходът, а, цената би била 17 пенса. Каква е, е равновесната пазарна цена? Отговора би бил 17 пенса, значи производителя няма да доставя нещо, което е под тази цена. Ако купувача, купувачът е 1 или 100, няма да плаща повече от това. Това, това е задача, която възниква, когато всички фирми имат еднаква а, цена на единица продукция. От, от а, другата страна имаме другия случай. При някои фирми а, себестойността е по-ниска, 100 фирми с себестойност 13 пенса, 50 фирми 15 и една средно голяма група 17 пенса. Каква е равновес, равновесната пазарна цена? Ако има такава власт на изкупвача, отговора ще бъде под 15 пенса. Тъй като в тази пазарна ситуация купувачите имат стимул да, под, да намаляват цените под 17 пенса, ще се получи така че някои земеделски производители ще трябва да излязат от пазара, а други просто да получават по-малко за продукцията си. Това е теорията и причината, поради която в, а, паза, на пазарите на земеделска продукция може да се а, получи допълнително осложнение в резултата от проколено голямата мощ на, за договаряне на изкупвачите. Колкото по-малко са купувачите, толкова по-малко ще падат цените на един такъв пазар. Тоест, това може да се очаква на един такъв пазар. Те ще се стремят да а, подсичат цените и да ги свалят под 17 а, а, пенса. Каква политика би могла да се приложи при дадените обстоятелства? На практика никаква политическа линия на действие не, про, не предизвиква а, о, охотни а, реакции. Ние не бихме искали намеса на пазара, но а, би могло все пак нещо да се направи. Ще спомена три неща. Първо, да се даде възможност а, на а, супермаркетите да, се, да договарят по-високи цени. В Обединеното кралство този въпрос беше поставен. Няколко супермаркета се а, събраха там и да се договарят да вдигнат цената с 3 пенса на млякото. Но, за да се компенсира тази тенденция за подсичане на цените. Но тук проблема е а, политиката на конкурентоспособност. В Обединеното кралство някои от тези фирми понесоха тежки глоби за това, че се опитват да договарят цени. Другата група е, е земеделците да формират е, е, групи, които да извършват продажбите. Не мисля, че това ще даде добри резултати. Първо, тези групи трябва да са много големи, за да имат изобщо някакъв ефект действията им. И освен това, ако те се появят, те ще фиксират цените на собствената си продукция, т.е. те ще действат като монопол. Може би така ще се получи някаква противотежест на супермаркетите, но това не е всъщност добро решение. И третото, е, сега ще привърша, е да се регулират цените. Това може би е най-простият отговор на този въпрос. Има доводи против него, но това може да е решение, ако могат да се посочат такива а, конкретни а, случаи а, за тенденции е, на а, договаряне на цените. Аз бих препоръч, е, предпочел третото решение, но оставам въпроса а, е, за разглеждане от вас. Благодаря, господин професор. А сега ще слушаме господин Завия Дюргю, който е генерален секретар на организацията Еврокомерс, Евротърговия. Той ще ни каже каква би, какъв би могъл да бъде приноса на търговците към по-доброто функциониране на хранителната верига в Европа. Давам ви думата, господине. Благодаря, господин председател. Първо, нека да благодаря на европейските власти, включително и Европейския парламент, за организираните дейности по това подобряване на функционирането на хранителната верига в Европа. Също така, благодаря, че поканихте и а, а, търговците на Едро. ние представяме целият този сектор от най-големите до най-малките търговци. Нека да напомня, че 6 милиона души работят в 6 милиона фирми работят в този сектор, повечето от които малки и средни предприятия. А, ние сме също така работодател на 31 милиона души и непрекъснато този брой се повишава. При все това имаме нужда от добри условия на пазара, за да можем да осигурим още повече заетост. Това, което е важно за търговията, господин председател, е, че ние работим директно с потребители. Милиони пъти на ден хората в различните страни решават къде точно ще, ще правят своите покупки. И съответно ние трябва да подчертаем, че търговията не е също така егоистично обърната към себе си по време на контактите си с фермерите. Ние имаме нужда и също бихме желали фермерите да получат справедливи доходи. Подкрепяме това, което каза Жозе Бове. Фермерите да имат честни справедливи доходи. Това е, е също и е, част от грижите на нашия сектор и се опитваме да осъществим връзката в това отношение с, а, по, с а, нашите потребители. Защото само един способен производителен сектор може да даде широка гама продукти, които да отговорят на изискванията на потребителите. И за да имаме по-ясна картина на цялата верига, бихме желали да разгледаме всички отделни елементи в И в това отношение ние подкрепяме казаното от господин Бове за а, това, което банките са направили и за това, че някои от големите производители са които големите производители са направили в това отношение. И господин Бове каза, че има много а, злоупотреби с, с доминираща позиция от страна на големите а, магазини. Да. Но много от случаите ние не купуваме при, директно от земеделските стопани, а от други търговци. Така че може би трябва просто да се преразгледа връзката между а, първото звено, фермерите и нас. Да, ние си даваме сметка за тези злоупотреби. Също така за злоупотребата на банките, която се, които се базират от своя страна на економиките на пазара. Но Единственото, което виждаме тук, господин председател, е, че а, вие сте против подобни злоупотреби. Добре, това е добре, но нека да не забравяме, че нашето звено е част от цялата верига. Така че трябва по някакъв начин да се сътрудничим. Мисля, че международните компетентни власти могат да го направят. Властите, които са на европейско ниво и на национално ниво и се борят за правилна конкуренция, биха били най-подходящите органи. Те биха могли да наложат санкции в определени случаи, както го правят, и това показва, че системата функционира. И подобен контрол е добър както за а, производителите, така и за потребителите, защото те ще се възползват от още по-низки цени. И така, както беше споменато, в Великобритания вече има подобен закон за контролиране на големите вериги, и магазини. Да, то доведе до положителни резултати за потребителите. Защото когато а, конкуренцията между отделните изкупачи на едро и, храни, и веригите храни, магазини е ефективна, тогава всичко върви в една насока, именно положителен резултат за потребителите. Защото веригата се скъсява, веригата с първоначалния производител. А Що се отнася до продуктите от първа употреба, тези, които задължително трябва да имаме в къщи, това са а, продукти, където а, всъщност силата на преговорите а, е малко по-различна. Там много пъти се налагат цени. Мисля, че с всичко казано до тук става по-ясно кой може евентуално да злоупотреби с доминираща позиция. В Европа съществуват и други териториални характеристики, специфики и така нататък. Имаше също така въвеждане и нови практики на пазар, например, на етичната търговия и други. Те добавят стойност за крайната цена за потребителите и подпомагат малките и средни предприятия, които оперират на местна почва, да просперират, да се развиват и да участват по-добре в хранителната верига. Няколко думи за споделянето на печалбата и за етичната цена. Виждате, че а, тази, нашата цена зависи от цената на доставките ни но господин Бове каза, че не винаги е така и че някога сцената много се променя. Да, и това понякога е така. Но а, бихме могли в някои случаи евентуално да се, а, примерно да откажем да купим някакви продукти в зависимост от стандарти или от определени цени. Но е вярно, че разликата в цените понякога е до 3 до 5 пъти по-голяма спрямо тази от началният производител. С конкуренцията между отделните продавачи на едро също е нещо интересно. През последните години средната инфлация беше около 2%, докато при а, продавачите на Едро тя беше дори по-ниска, около 1,5%. И понякога се страхуваме обаче, че за да се осигури допълнителна прозрачност цените, това ще доведе до увеличаване на бюрокрацията, което от своя страна ще бъде неконкурентно и ще наруши а, съществуващото вече функциониране на конкуренцията. Относно а, това, което беше казано в доклада на БОВЕ за 20-те най-големи за сте най-големи продавачи на евро, мисля, че това е реалистично и евентуално могат да бъдат ограничени цените на основните хранителни продукти. Това ще ореже крилата, така да се каже, на всички, които спекулират. Както беше казано и по-рано, много рядко а, ние купуваме директно от производителите. Ние сме просто част от веригата. А, и имаме сравнително ограничено влияние върху подобряване на условията на производство при фермерите. Нека да дам два примера. Белгийските изкопачи на едро бяха решили да увеличат цената на млякото 14 е сантима за крайните потребители. Имаше 15 сантима, които минаваха през изкупачите на едро, но пък в крайна сметка началната изкупа, изкупна цена не беше увеличена особено. Е, тя се увеличи само с 2 сантима. 2 цента. И когато в Великобритания беше решено да се променят цените, И когато се въведе дадения закон, за който споменахме, началната изкупна цена се увеличи с 50 пенса. Разбира се, това намаляване на веригата може да допринесе също и за по- добър хранителен режим на нашите потребители, консумирането на повече разнообразни продукти, зеленчуци, плодове, риба. Сектора като цяло все още се характеризира с фрагментация. Има различни е, различни системи, които биха могли да подпомогнат целият процес и за това регламент 1232 от 2007 може да бъде да се прилага само за маслин, за зехтин и някои други продукти е един от успешните елементи в нашите действия беше въвеждането на биологични продукти в хранителната верига. Например, както видяхте, крайните потребители бяха готови да плащат по-висока цена за биологични продукти, които са произведени по чист начин. Това подсилва позицията на отделните фермери на пазара. И има също така една вертикална интеграция – която също може да бъде въведена. Например, не виждам защо фермерите да не могат да бъдат подпомогнати, когато, примерно, те отговарят на някакви критерии, като биологичен продукт или проследяемост на продукта и така нататък. И в заключение, господин председател, е, смятам, че фермерите наистина заслужават стабилни доходи достъп до финансиране на фебрите трябва да бъде улеснен. Въпросите за спекулиранията трябва да бъдат разгледани отблизо. Всички нужди на пазара трябва да бъдат удовлетворени. Но разбира се, ние трябва да сме наясно как ще стане това и откъде идват проблемите. И нуждите в този пазар се намират навсякъде, те срещат навсякъде по цялата хранителна верига, но най-важното е да не осложняваме процеса, да го оставим прозрачен, но без пък да увеличаваме административната тежест и а, да не се стига до злоупотреби с доминиращи позиции. И ще кажа в заключение, че незаконни практики а, същ... евентуално съществуват, но те трябва да бъдат контролирани и санкционирани строго. Благодаря. Благодаря. С тази презентация първата част от изказванията приключи. Сега отварям, давам думата на желащите да вземат микрофона. Благодаря ви, господин председател. Е, радвам се за това изслушване днес. Е, наистина темата е много е, важна. Благодаря специално на господин Бове за този доклад, който е изготвил и който подкрепям в огромната му част. Някои изменения може би ще се наложат все пак, но признавам, че ако аз трябваше да изготвя този доклад, той нямаше съществено да се различава. На първо място искам да кажа следното. Трябва да се посочи в този доклад, че целта трябва да бъде 30 дни. За изискването за плащане трябва да бъде 30-дневен срок. Има и някои критики, които са отправени към големите дистрибуторни вериги. Аз всъщност добре познавам ситуацията в Германия, не толкова в другите държави, но потребителите все пак държат сметка за платежоспособността си Една моя роднина има малко магазинче на село, но трябваше да го затвори, защото в околностите имаше големи вериги, продаващи на ниски цени. В момента те заемат 45% от пазара. Всъщност потребителите правят този избор да пазаруват в, по, в магазините с по-низки цени. Още няколко неща искам да добавя. Ситуацията вероятно е различна в другите държави, но в Германия големите дистрибуторски вериги прехвърлят тежестта на цените върху потребителите. Мога да ви покажа тези е, рекламните брошури на магазините с 25-30% е, намаление на цените, но в крайна сметка цената е, е за сметка на потребителя. В Германия през последните 40 години а, спада а, Разходите за хранителни стоки 12% от общите разходи на едно домакинство са днес. А преди години бяха 40%. Нямам някакво рецепта за решение в тази сфера. Самия аз председател съм голям млекопроизводител на кооперация и е, ние искаме а, печалбата ни е само 0,2%, а всичко останало е за производителите. Но що се отнася до а, търговската част, ние не можем да а, предлагаме по-високи цени от тези, които се предлагат а, в другите магазини. И ако се увеличат цените на горивата, много ясно е, че всеки ще зарежда гориво там, където е най-ниска цената. Същото въжи и за млякото и млечните продукти. Всъщност това са изискванията на пазара. А, около стотина предприятия а, са визирани тук. И изискванията не са толкова по отношение на качеството, колкото на опаковката. Имахме една система за затваряне на котиите, кутиите, а сега пък искат котиите кутиите за мляко да бъдат с капачка на винт и е, имаме двумесечен срок, за да направим тази промяна, иначе няма да можем да продадем продукцията си. Това си е истински шантаж. Що се отнася до ценообразуването, в Европа е, ситуациите са най-разнообразни. Да речем цената на е, млякото, на прясното мляко. Не знам всъщност каква е реалната цена на прясното мляко. До мен седи колега, който доставя тази продукция на много предприятия в Италия. 35 евроцента за литър, а в други части 32 евроцента за литър. В Южен Тирол всъщност хората са готови да платят по-висока цена, отколкото другаде. Германия, Австрия, където цената на млякото е много ниска, какво можем да направим срещу това? В крайна сметка ние предлагаме продукцията си на тези, които ни предлагат най-високи изкупни цени. А на други места се произвежда и се продава продукцията на други цени, отколкото в най-ноблагодетелстваните региони. И последна бележка от моя страна. Смятам, че пазарът ще даде отговор на много от въпросите, но и една трета от площите – в много региони не се използват а, за хранителни стоки. Произвежда се енергия, например. И ако а, много а, фермери ще преминат към а, производството на енергия и ще изоставят а, земеделието. Когато един варел ще струва 100 долара, няма да имам нужда от субсидии и ще мога да произвеждам енергия на приемлива цена. И много земеделски стопани ще се пренасочат към подобно производство. Това всъщност е, е шанс за регионите, които е, зависят от е, селскостопанската продукция в е, планинските е, райони, там няма възможност за такова производство, така че пазара ще се прочисти в известен смисъл. Всъщност, жизненото равнище на много от производителите е застрашено, защото не могат да произвеждат на приемливи цени. Благодаря отново на господин Бове. Mulțumesc și dau континуар е думно ли Капуля Сантос? Благодаря, господин Капула Сантос. Благодаря. Аз също искам да благодаря за вашата презентация, но мисля, че все пак трябва да се концентрираме върху основните проблеми. И слушах представителя на Еврокомерс, който ни представи становището на големите магазини, като едва ли не жертви. Но всъщност, нека да не забравяме, че модел на нашето общество е еволюирал към пълна несправедливост между производителите, които са силно ощетени и концентрацията от друга страна на а, хипермаркетите и супермаркетите. А, от, като че до сега винаги сме привилегировали интересите на а, големите магазини. И идеята е как да се върнем назад в веригата, за да разрешим проблемите, защото настояща ни политика не разрешава по никакъв начин проблемите. Аз лично смятам, че една ефективна интервенция на пазара е абсолютно необходима. И иначе по никакъв начин няма да разрешим проблемите на производителите. Но сега пък трябва да се запитаме как бихме могли да осъществим тази интервенция, без да нарушим свободната конкуренция. И в това отношение не мисля, че докладът на колегата Бове дава ясен отговор. Идеите бяха интересни, но идеите са по-скоро не особено оптимистични. Или може би аз не съм достатъчно оптимистичен. Колег... Е, господин Дешутър каза, че трябва да наблегнем на местните пазари. Дали това е достатъчно? От една страна имаме индустрия, която е силно автоматизирана, механизирана ам, и едва ли не не обвиняваме за всички проблеми но аз лично не съм сигурен, че това е единствения проблем. Мисля, че проблемът ще се реши с секторни решения. Не можем да имаме едно единствено решение. И решението трябва да бъде и на политическо ниво. Затова ние трябва да допринесем по някакъв начин. Не мога тук да размахам една магична, една вълшебна пръчица и да реша проблема, не, но а, бихме могли да допринесем за изграждането на правилата, защото ако не променим в основи функционирането на пазарите, никога няма да решим проблема. Тъй като а, тези, които изкупуват масово земеделската продукция и тези, които я продават, всъщност са в различни позиции. И съответно нищо, не може, без подобни реформи, нищо не би могло да промени а, настоящата ситуация. Трябва да имаме конкретна интервенция на пазара, но без да накърняваме свободното движение на стоки и е, също така економическата система на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. А сега, колеги, нека да напомня на колегите, че могат да обръщат въпроси към експертите. си Как господин Реер има думата. Искам да споделя е, няколко мисли по е, това, което чухме до тук. Заинтригуваме е, виждането на Роджер Кларк за въвеждането на тази омбудсманска фибора и особено това, което вие казахте, че въпрос трябва да се разглежда на европейско ниво, защото най-големите търговци на Едро оперират а, трансграничен план. А, и прилагането няма да е така а, лесно, да, така както ще бъде в Обединеното кралство и в Ирландия. И вие предлагате а, омбудсмана а, или някакъв вид а, съд, който да гарантира а, правоприлагането и да а, се извършва съдебно преследване срещу нарушителите на добрата а, практика. Що се отнася до прозрачността и а, за това да се показва кой нарушава добрата практика, а, да, трудно е да се посочи точно откъде идва проблема, дали са производителите, дали са а, изкупвачите или препродавачите. Просто тук се соча с а, пръст тези, които са най-видими. Това ми направи впечатление в изказванията на експертите. Благодаря. Господин Хойзлинг има думата. Да. Благодаря за доклада. Вие изложихте доста идеи, които обхващат широка гама от проблематика. Проблематика валидна не само в Европа, но и в глобален план. Говорихте за доклад, глобалния доклад за земеделието и казахте, че Европа трябва да има тези неща предвид, когато прави преглед на бъдещата си селстопанска политика. Ние е, говорим за търговията на дребно сега и наблягаме на това, но има големи разлики в структурно отношение. Това, което казва господин Бове в доклада си е, че на първо място имаме нужда от прозрачност на пазара. Тя, отстъп, тя отсъства. Не можем да знаем какви са необходимите политически действия без да имаме прозрачност най-големите продавачи, е, търговци трябва да оповестят своята, е, своите практики. Е, защото те, ако се окаже, че имате големи групи от оператори на пазара, очевидно е те диктуват правилата и тогава нямаме а, лоялна конкуренция трябва да направим така, че поминъка да осигурява достойно съществуване на земеделските производители. Те трябва да могат да отстояват своите а, позиции по отношение на търговското си а, а, търговска, на, на си да търгуват. Що се отнася до дилемата дали да има официален орган като омбудсман или да се очаква доброволно спазване, дали това всъщност е достатъчно като решение, дали да се прибягва към законодателни мерки, за да се реши този пазарен въпрос. Представителят на търговците на Дребно говори за това, че ако а се намалят цените, техните е, стоки, това ще се отрази добре на потребителя. Не, би, не е ли добре да погледнем а, глед, а, въпроса е от друга гледна точка. Ако говорим за развитието на пазара, да, но не е ли възможност а, това да се призове към въвеждането на дадена практика чрез законодателни мерки, а не да се очаква а, а, те да възникнат спонтанно. А, как да напреднем към а, реализацията на цялата концепция за а, справедлива търговия? А, трябва ли това да се отрази в условията за търговете при държавните е, и обществените поръчки? Защото ако има някакъв а, твърд елемент а, заложен в тези условия, това би означавало а, че тези а, субекти няма да могат да няма ли да могат да а, използват своят а, търговска мощ а, именно а, като се възползват от тези условия на поръчките, защото те ще предлагат най-низки на цени. Трябва да гледаме тук как може да помогнем на земеделците в тази верига на снабдяване с храните. В края на краищата трябва да имаме някакъв крайен продукт, някаква препоръка, която да помогне на земеделските производители. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Суд е нещо а, искам а, да ви кажа, че днес а, този въпрос, който обсъждаме наистина от основно значение, ние насочваме сега а, политиката в селското стопанство към пазарите и а, ползите, които извличат земеделските стопани от този пазар са все по-големи. Наистина трябва да видим как стоят нещата на пазарите днес. Цените, пазарните цени се определят от потребителите потребителя казва, аз съм готов да платя толкова и толкова, а, търговецът ще разпредели по-долу по веригата а, тази цена. Така че а, трябва да видим а, каква е ролята на всеки един елемент по тази верига, включително и на преработвателната промишленост. Трябва да видим какви са практиките, конкуренцията в тази сфера, кога се нарушават правилата на конкуренцията, защото много от проблемите и някои от орателите подчертаха това, могат да намерят отговор в законодателни мерки. Много често няма орган, който да надзирава, да осигурява надзор над дистрибуторската мрежа. И днес не винаги можем да намерим отговор на всички въпроси, които си задаваме. Трябва обаче отговорът да бъде общостен, защото пазарът е, е вече глобален – а не да наблюдаваме множество кодекси на добро поведение или органи. Така или иначе решението трябва да бъде осъществено на европейско равнище. Също така трябва да проследяваме а, внимателно всеки един от продуктите. Някои от продуктите, като млякото, например, или оризът, с продукти с много ниски цени, а тази цена е от основно значение за производителя на а, тези а, храни. И как можем да а, приемем а, факта, че един дистрибутор има собствени марки и определя съответните цени, носещи тази марка? А, както по отношение на дизайна, така и по отношение на позиционирането на този продукт. Всичко това оказва влияние върху приходите по цялата верига, включително и на производителя. И ние трябва да дадем законодателен отговор на този въпрос. Благодаря. Госпожа Магин. Благодаря, господин председател. Знам, че нямаме време за това. Имам две идеи, които бих искала да ви помоля да коментирате. Аз участвах в групата по тази тема. Какво мислят докладчиците до тук за идеите, които идват от производителите и от тези а, и от супермаркетите? Едната идея е дали да има някакъв таван, който се определи за пазарния дял на определена група, примерно 20% пазарен дял. И да се обясни, примерно производителите казват, ако имаме по-малка концентрация, ако има по-голям брой оператори на пазара, ще има повече избор и това ще е по-добре за потребителите, а не обратно. Второто предложение. Е, много се говори за тези а, марки, които супермаркетите налагат на производителите. Те крадат един вид а, от а, реномето на производителя и, и изобщо от доставчика на храните. Какво смятате да се забрани на възприемането на такива марки от супермаркетите? Благодаря. Дам думата на Данелис. Благодаря, господин председател. Производителят всъщност е изложен на условията на пазара. Но какви са тези условия на пазара? Кои са тези условия, които всъщност определят цените на производителя. Като цяло пазарът е много нестабилен и става все по-лош. До някъде това се дължи и на климатичните промени. И Примерно, като видите цените на пазарите, на, става въпрос за индустриалните суровини, например метали и други, виждате и там покачването на цените. Компаниите са изложени на все по-високи, все по-голяма конкуренция и потребителите също много често са жертви на нелоялни практики. Трябва да се признае, че съществува недостиг на прозрачност и мисля, че производителят трябва да се, че производителят трябва да приеме изискванията на пазара, но само разбира се, ако този пазар е честен, ако е справедлив. Иначе, ние поставяме фермерите в една подчинена позиция, където към тях се отнасят страшно несправедливо. Мисля, че трябва да има специална харта за справедливата потреба на фермерската продукция. И като цяло действията на комисията в тази насока са бавни и не особено ефективни мисля, че трябва да насърчим създаването на организации на производителите, но в миналото се провалихме в създаването на подобни ефективни организации. Много пъти сме се занимавали с проблемите на средиземноморските фермери. Но първо, мисля, че най-важното е да разберем как функционира цялата верига и е, да не допускаме повече производителят да бъде изложен на една неконкурентоспособна среда. За тази цел трябва да сме сигурни, че мерките, които ще вземем, покриват цялата верига. И те трябва да са незабавни, защото проблемите са в настоящето. И второ, трябва също така да обърнем повече внимание на организациите на производителите и да видим защо те са се провалили в миналото. Непременно трябва да а, се спрем върху техния провал, за да си извлечем полките и оттам вече да отскочим към решение на проблема. А сега господин Тарабела. Благодаря, господин председател. Наистина тази тема е от огромно значение и в два аспекта, световен и европейски, трябва да се разглежда. Ако а, ползата е здрав елемент, всъщност търсенето, стремежа към максимална печалба вреди на веригата. И тук установяваме, че този натиск, който оказват дистрибуторите и преобратвателите, за които не се говори достатъчно, защото групата, която търси решение за пазара на млякото, не са достатъчно представени. Въпросът ми е по-скоро до господин Кларк. Смятате ли, че на европейско равнище трябва да се намери решение с по-добро регулиране на пазарите? защото наистина виждаме колко нестабилни са цените и е себестойността. Потребителя не получава необходимото възнаграждение за труда си. 70% от дохода на един производител не идва от неговата трудова дейност, от европейските субсидии. И смятам, че ако разчитаме само на веригата, е трудно да, да се установи този баланс между различните субекти. И а, производството, разбира се, реколтите са различни през различните години. И при добри години производителя а, обаче няма усмивка до ушите, защото разходите са му високи. А, а, нещо, по което се доближава до а, валутната змия едно време във връзка с тази нестабилност на цените и регулирането. Това е първият ми въпрос. А, отлична е работата, свършена от господин Бове. Той си го знае много добре. Господин Скютер, който извършва отлична работа в ООН. И това, което той каза, и по-специално механизмите за спекулиране по, а, с храните наистина са шокиращи. Не може ли обаче да променим нещата? Нищо тук не се каза до, а, за СТО днес. И а, дали то не бърка стратегията, за която е създадена, т.е. международната търговия а, ще. А, на, намали бедността в развитите страни. Т.е. 750 хиляди земеделски стопани, т.е. всички подобни организации и една е, позиция, отчитаща всички е, елементи могат да доведат до идеята, че най-малко напредналите държави, осигуряващи самозадоволяване, може би преди да търгуват с тази продукция в цял свят, може би това е някакво такова решение. И дали господин Дескютер споделя подобна гледна точка? Mulțumesc, mai avem încă șase solicitări de Алло. Така, имаме още шест колеги, които поискаха думата, но ще отложим техните изказвания за втората част на дебата. А сега давам думата на господин Наро, който представя Социално-економическия комитет. Sí, buenas tardes y gracias a esta comisión de agricultura por permitir. Да, Благодарете да, благодаря на комисията по селстопанска политика с това, че ни повикаха да споделим и нашето виждане по този въпрос. Как може да намерим равновесие между различните е, основни играчи на пазара на хранителни стоки? Аз съм докладчик от името на Економически и социалния комитет по този доклад. Нашето становище в момента се изготвя и за това организираме много голяма конференция международна на 4 юни в Валенсия. Докладът на нашия съвет е, дава някои насоки. Ние заставаме твърдо на позицията е, за ясни правила в тази игра навсякъде в Европейския съюз. Искаме Европейската комисия да играе роля в хармонизацията на стандартите. Застъпваме идеята да се е, приемат решения и законодателни актове с задължителен характер. Надявам се, че хората, които следят как се развива това обществено изслушване, ще се съгласят, че доста се прави, има комуника... има съобщение на Европейската комисия по този въпрос. Ние сме на едно мнение по отношение на анализа и описанието на ситуацията. Съгласни сме, че комисията работи за идентифициране на проблема и на слабостите в този отрасъл. Економически социален комитет иска да се обърне внимание на цялата верига на снабдяване с, с хранителни продукти, разбира се, но за сега се спираме на най-слабите, т.е. на земеделските производители в случая. Според нас съпоручването не са достатъчни. Ние искаме работещ инструментариум, мерки, които да се реализират в практиката и да доведат до равновесие. Както господин Бове каза в уведните си думи, това е един много по-задълбочен дебат. Как финансираме а, тези хранителни продукти? Три неща а, имаме в нашия доклад за веригата за снабдяване. Как да се насърчават устойчиви пазарни отношения? Трябва да има задължителни клаузи в а, до, договорите, които да, да дават защита. Правилата за справедлива търговия също трябва да са обект на наблюдение от някакъв орган като омбудсман, например, трябва да се промени законодателството а, за защита на конкуренцията на национално ниво, да се достигне до хармонизация. Нямам време, затова ще говоря а, бързо за прозрачността. А, имаме европейски обсерватории, но прозрачност означава да се виждат неща и да се реагира веднага, но ние трябва да сме гъвкави, когато а, получим информация от обсерваторията за цените, че нещо не е наред. Освен това, трябва да има организации на производителите. Трябва да се зададем въпроса дали те действат както трябва, дали те а, си вършат работа и дали дейността им е полезна. Както каза гръцкия представител, как да променим начина им на работа, за да бъдат те полезни. И не на последно място за регулирането на пазара. Господин Капол Сантос каза, че е, цари песимизъм напоследък. Аз пък съм оптимист. Имаме нужда от мерки, които е, ще струват много пари, но искаме, но за тях е, е нужно преди всичко политическа воля, за да има равновесие между пазарните сили в веригата снабдяване с хранителни стоки. Благодаря. Приключихме с първата част. Аз сега ще дам думата на експертите, за да отговорят накратко, надявам се на въпросите, които бяха зададени. Нека да ви напомня, че закъсняваме вече много. Сега думата има господин Дешута. Благодаря, господин председател. Бих желал да отговоря на три забележки. Първата свързана с въпроса на госпожа Магинес за стандартите, които се използват от фирмите в хранително-вкусовата промишленост. Много е трудно да решим къде започва и къде свършва желанието на една фирма за изграждане на репутация за дадена марка нека да не забравяме, че чрез рекламата се а, евентуално се уведомяват, а, примерно, потребителите или пък дадена марка, даден, а, дадена репутация, всъщност гарантира на производителя съответни, на потребителя съответни качества. Директивата от 2005 за нелоял, нелоялните търговски практики която всъщност е преразглеждане на директивата от, 90, от 84-та за а, фалшива реклама, за лъжлива реклама. А, засяга също и подобната, бен, така да се каже, етикет, който всъщност не отговаря на реалността. И а, когато вече има един кодекс на поведение, фирмите трябва да а, докажат, че спазват този кодекс и е съответно а, такива фалшиви а, рекламни съобщения, с фалшиви, фалшива репутация, която се изгражда, а това е всъщност рамката, това е работа на, държ... на националните власти. Те трябва и да следят. А, а що се отнася до потребителите, мисля, че а, той е страдал от голямо объркване измежду всички тези марки, които му се предлагат. А, много често се говори за опазване на околната среда, за етична търговия, за социална справедливост. Много често а, тези неща са силно объркани и е, съответно мисля, че трябва да се водят информационни кампании и съответно да се следи много дали не се злоупотребява с подобни а, рекламни кампании и а, марки. След това искам да отговоря на въпроса на господин Тарабела за силната променливост на а, цените. И че това е голям проблем за производителите и че той ще се увеличава за в бъдеще. Тази променливост се дължи на няколко основни е, проблема. Циклите така наречения цикъл прасето, т.е. когато се произвежда повече, за да се осигури а, за следващата година, пък следващата година всъщност няма нужда, защото е произведено повече. И а, също така е един феномен, по който не сме говорили толкова много, а именно а, зависимостта от а, енергия за производството. А виждате какво става в енергийния сектор. М- нещо, което допълнително засяга цените. Виждате, т.е. цените на изкопаемите горива а, са тясно свързани с цялата ни с гостопанска промишленост. През 1940 година трябваше една калория на, от изкопаеми горива, за да се осигури 2,3 кг продукция. Днес а, тази зависимост е, е увеличена многократно и следователно еволюцията на цените на хранителните стоки и на селскостопанската продукция е тясно свързана с цената на енергийните източници. Господин Тарабела каза, че много често можем да подпомогнем с, примерно, складиране на хранителни продукти и изразходване на тези нали, складирани количества в моменти на криза. И е, третата забележка, пак господин Тарабела ми се спомена, а, а, Световната търговска организация, международната търговия съсредоточи всички средства в ръцете на няколко големи региона, които са конкурентоспособни или няколко конкурентоспособни производителя, те съответно съсредоточават цялата мощ, цялата власт, цялата печалба за сметка на други райони, по-бедни райони, които съответно остават а, зле третирани. И мисля, че днес това е съобщението, посланието, което може да отправим към СТО, а именно да има една гъвкавост, едновременно с това регламентираност на пазарите. И това означава съответни механизми за управление на предлагането. По този начин всички хора да могат да имат достъп, лесен достъп до храна и едновременно с това да се подсилят износите от най-бедните и изостанали в състопанско отношение страни. Благодаря. А сега господин Кларк. Yes, I'm sorry I didn't get everybody. Извинете, не успях да запиша имената на всички, които отправиха питания към мен. Мнозина говориха за омбудсмана, за етичния кодекс. Доколкото разбирам, сега на европейско ниво, ниво има економически форум, където се обсъжда дали да се въведе такъв кодекс за поведение. Не е взето още решение то може да е за или против, но в момента текат разисквания. Това, за което аз говоря е на национално ниво в Обединеното кралство и Ирландия, се планира да се създаде фигурата на омбудсмана. А, някой каза, че кодекса трябва да е на доброволния начала. Това е важен въпрос. Или може би трябва да има правни мерки в подкрепа на този доброволен кодекс. В Обединеното кралство и е, Ирландия се планира омбудсман без да има законодателни мерки, а просто омбудсман да има право да решава спорове В такъв смисъл а, има по-голяма гъвкавост. Не е необходимо да се обръщаш към а, съдилищата. Омбудсманът, предполагам, ще изслушва и двете страни, ще има правомощия да отсъжда кой е прав в конкретния случай. Това има своите достоинства, тъй като е много гъвкав подход. В изказванията прозвуча и въпроса за прилагането на законодателство защита на конкуренцията – според мен в момента проблемът, е, както повечето знаят, е, че е, в този отрасъл не се прилагат да, е, сегашния текст на член 82, просто защото супермаркетите нямат огромен пазарен дял на европейско равнище. Значи не говорим за нещо като Microsoft, което е, държи 80% от даден е, пазар. Нищо такова не се наблюдава на пазар на хранителните стоки. Тук се, се поставя въпроса за обхвата на а, е, правото за защита на конкуренцията и до каква степен то е приложимо в момента по отношение на пазар на хранителни стоки стоки. Поставя се въпроса дали да се наложи таван за пазарния дял, но тогава какво да правим с Microsoft? Ако ограничите групировките, които оперират на този пазар до 5-10%, какво ще правите с Microsoft, който държи 80% от друг пазар на други стоки? Тук проблемът е, е, очевидно е свързан с прилагането на законодателството за защита на конкуренцията в тази сфера. Говори се също за марките на търговците на супермаркетите бих казал, че е, тук е, не всичко е с отрицателен е, знак, когато говорим за тези марки. Има си добри страни. Важното е, че получавате по-ефтин продукт, ако има силна марка. Имаше също така и друг въпрос. Дали в, земеделието има място за подобряване на нормативната уредба. Това е основателен въпрос. Мисля, че Европа се движи към намаляване на нормативните разпоредби като цяло. Едно от нещата, които аз предлагам в контекста на нормативната уредба на пазара на млечни продукти, например, е, че предимството за, на фиксираните цени е, че това е проста мярка. Значи, ако искате да планирате цените, трябва да планирате доста по-напред, защото иначе ще се произведе твърде много мляко, примерно, но доброто е, че лесно се прилага. Има и друг фактор тук в вариативността на нивото на доходите. А, на пазари, където факторите на търсенето и предлагането варират, а, вие говори, ние говорим за стабилност на доходите. Та в този контекст фиксирането на цените не е достатъчно. Трябва да се предвидят мерки за стабилизиране на доходите в някои сектори на аграрния пазар. Благодаря. Благодаря, господин професор. Благодаря за вашия кратък отговор. Господин Дюрия, имате думата. Няма много време, извинявам се, и ще се спра само на три въпроса. Първият бе поставен от господин Декапела за волатилността. Напълно подкрепяме това, което каза господин Дескутер. Волатилността е лоша за всички, с изключение на спекулантите. И е възможно и е необходимо да се предприемат мерки. Другата тема на която искам да се спра, е омбудсмана. И наистина интересен случай. Обикновено омбудсманите се занимават с защита на потребителя. Все още се питам защо предложението да се постави омбудсман между производителя, който често има господстващо положение и търговеца на дребно. По-скоро би трябвало да има такава фигура между земеделския производител и посредниците. Вие дадохте тук добър пример за упражняване на такава власт. в орган в Обединеното кралство, който да отговаря за конкуренцията, не подкрепя идеята за омбудсмана там ще кажа, че въвеждането на тази фигура зависи от действащото законодателство. Някои от а, депутатите казаха, че достатъчно съществуващото законодателство просто трябва да се подобри неговото прилагане към днешна дата. Искам да добавя, че в Великобритания въвеждането на този омбудсман изисква двете страни да се съгласят тя, неговото решение да е задължително, което, го, което е роля на съда и така омбудсмана не е необходим. Искам да се спра на двата въпроса на госпожа Магинес. Те са много важни. Тя се спря на въпроса за пазарната мощ на търговците на древен. Ще ви дам две а, цифри. Е изключително ва, а, голям оператор във Франция прави 30% от а, своята а, оборот от 28% от производителите. За Испания искам да кажа, че вашите трима производители на безалкохолни продукти държат между 70, около 70%, т.е. 50% е доста, но 90% смятаме още повече като пазарен дял. Сега за другия въпрос на госпожа Магине за евентуалната забрана на търговските марки на супермаркетите. Те не съществуват просто е така. Те имат добавена стойност, по-ниска цена и добро качество. Подкрепят се от малките и средни предприятия. В Марк Спенсър 99% от продаваното е с тяхната марка и това се харесва на потребителите. Що се отнася до въздействието на производителя, а, и неговата цена, Марксен Спенсър а, казва, че 82% от ценообразуването се свързва именно с цените на производителя. Това са данните. Благодаря. Благодаря ви. И така, сега приключваме с първата част от нашето изслушване и ще преминем към втората част. Като Първият оратор ще бъде Франц Синабел от Австрийски институт за изследвания в сферата на земеделието, който ще ни говори за възможностите за европейската верига да придобие по-устойчив характер. Имате думата. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни поканихте. Нашата тема е справедливи доходи за земеделските производители. Моето изложение се спира на въпроса как е, да повишим устойчивостта на веригата на, на снабдяване с хранителни стоки в Европа за земеделските производители, потребителите и околната среда. Лесно а, бих оплътнил е, 10 минути с тази тема. Ще се спра обаче на достойното ниво на приходите, защото това е различно от справедливата цена. Справедливата цена е важна също. Искам да приемем една работна дефиниция за устойчиво развитие и след това да помислим какво е това устойчиво развитие в европейските държави членки. След това ще се спра на някои възможни политики, които да подкрепят разви... устойчивото развитие а, в земеделието, а, веригата на снабдяване за потребителите. В селско стопанство се произвеждат а, храни и а, влакна, но не по-малко важни са и нестоковите производства, условия и други многофункционални резултати. Знаем, че имаме в някои области 50% такива услуги, а многофункционалните резултати понякога нямат количествен измерител. Земеделието се променя. В миналото наблюдавахме непрекъсно нарастване на производителността на труда. Днес а, производителността нараства с по-малки темпове и това е световно явление – сега да се спрем на една работна дефиниция а, на устойчивото развитие в регионален а, план. Използвам теорията на един унгарски а, економист. Той предлага една пирамида. В основата са няколко неща, които според нас са са цел на обществото. Една от тях е околната среда. Е, необходимо е да имаме добра околна среда, която да формира основата на земеделското производство. Е, за да няма вреди за околната среда, имаме нужда от социални, обществени институции, които да стимулират е, производителността на труда на базата на добрата околна среда. Сега ще се спра на производителността на труда. Производителността на труда е функция основно на образованието. Колкото повече обучаваме земеделските, селстопанските производители, толкова повече се увеличават възможността им да се здобият с справедлива цена за своята продукция и да имат по-висок стандарт на живот. Не по-низки цени, а висок стандарт, защото знаем, че ниските цени често са свързани с ниско качество. Сега темата за хетерогенността на селското стопанство в Европейския съюз. Виждаме, че в много държави членки земеделските производители работят в региони с по-голяма плътност на населението, отколкото от другаде. В, в Люксембург, в, в Нидерландия, например, земеделските производители не живеят на разстояние примерно от 20 км от следващия производител, както е в северноевропейските страни. Те живеят близо един до друг. Това е възможност да подобрят своите приходи. На тази графика показвам долу, горе 500 точки. Всяка точка представлява регион в Европейския съюз по дефиницията НАЦ-3, т.е. няколко околи. Виждате по, на квадрант 2 горе в дясно концентрация от сини точки. Това означава области, където секторът на услугите и на индустрията бележи голям ръст през последните 10 години. От а, долу виждате а, нарастване на услугите, намаляване на селското стопанство. Когато говорим за справедливи доходи, виждаме, че има региони, където е възможно за селстопанските производители да развиват своята дейност и да са на печалба, когато има висок темп на економически растеж. Как, сега последиците. Според мен политиката на конкуренция на националния пазар е от решаващо значение. Знаем, че в държавите членки има големи разлики в тези политика политики основната им цел е потребителя. Цените трябва да са ниски. Те обаче не трябва да са твърде ниски, защото това ще бъде спънка пред качеството и иновацията. Аз съм от Централна Европа. Аз мисля, че можем да се получим много от политиката на защита на конкуренцията в Обединеното кралство и Ирландия. Може да погледнем и по-далеч към щатите. Виждаме, че политиката за защита на конкуренцията е въпрос на потребителя. Ако потребителя може да се обърне към съда, тази му способност принуждава производителя и търговеца на дребно да се въздържа от поведение в разрез с конкуренцията а, това може да се отрази а, в а, рамката на, на защита на конкуренцията, която се администрира основно от органите в а, Европейския съюз. А, важно е да има равнопоставеност и ясни правила на пазара. А, това е важно. Производителите, които имат висока себестойност, трябва да имат достъп до потребители, които имат висока покупателна способност. Това е един от инструментите земеделските производители да се възползват от възможността за високи доходи. Друга възможност за политиката е иновацията и производителността наблюдаваме, че напоследък има относителен спад на изследователската дейност в селското стопанство, не само в Европа, но и в Съединените щати и спадат и инвестициите. Знаем, че до сега потребителите се възползваха от по-низките цени. И това беше не защото имаше висока конкурентна способност на търговците на едро, а защото имаше много изследователска дейност, която повишаваше производителността на земеделските стопанства и качеството на земеделската продукция. Сега тези инвестиции се връщат пак. Едно от последицата е, последиците ще бъде евентуалното покачване на цените в бъдеще. Според мен е необходима технология, която да гарантира устойчивостта. Знаем, че новите групи технологии са предпоставка за смекчаване на въздействието върху околната среда. Ще спомена само земеделие и селско стопанство върху минимален размер на обработваемата площа. Имаме нужда от по-добри процедури, например, тук споменавам само за решаване на конфликтите, за спомагане, подпомагане на техническия прогрес. Ще спомена само ГМО. Ето на тази е, графика последно показвам връзката в дългосрочен план между цените на енергоносителите и на селстопанските култури в Обединеното кралство, е, в е, Европейския съюз. Вижда се, че цените на изкопаемите горива нарастват по-бързо, отколкото на пшеницата. За това стана дума въпрос. Това е свързано и с насочването на публични средства към изследователската дейност в селското стопанство и оттам ще зависи дали тази крива ще има такъв голям наклон или не. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега думата има господин Франческо Конто, професор по економика и устойчиво развитие на селските региони от университета в Фоджа за развитието на качеството на хранителната верига в полза на фермерите и потребителите в контекста на засилено, а, а, засилена конкуренция. Благодаря, господин председател. А, искам да кажа на първо място, че подкрепям в основната му част доклада на господин Бове. И искам обаче да предложа един по-различен методологичен подход, като говоря за субектите извън тази верига. Ще се постарая да ви изложа моето гледище. Този сектор включва селското стопанство, производителите, преработвателите, търговията, традиционната търговия, както и ресторантьорството. И тук има различни субекти, които от своя страна имат връзка с субекти извън тази верига. И именно на последните е, ще е, се спрем в Италия този въпрос от е, доста години, буди силен интерес. Това са предприятия, предоставащи логистични услуги, енергия, потребителите, които споменахме, доставчици на селскостопанска техника, опаковачни материали, добавки, технологии, както и консултантски услуги в сферата на земеделието. И в неодавнашни проучвания на макро и микроекономическо равнище установяваме, е, че разходите, които са присъщи на веригата, хранителната верига, тези вътрешни разходи пораждат печалба само 3%, което наистина е много ниско. Тези 3%, т.е. 3 евро и 0,70 цента за производствения сектор, търговията 0,40, дистрибуторската мрежа 0,30 цента, ресторантьорството 0,40. 87% които остават, всъщност са вътрешни на разходи, 38% е труда, 11% цената на капитала, на вложенията и 5% разходи за финансиране. Възнаграждение, по-специално разходи на банките и 20 7 евро от 100 8% отиват за опаковка, 5,7 транспорт логистика, 3,75 евро за енергия, 1,20 за техническо оборудване и 2,90 за други услуги. И за да допълним таблицата, 12 евро отиват за данъци, 4 евро вносни хранителни стоки, закупени извън Европейския съюз. И така имам един въпрос към вас, господин Бове. Ако Целта ни е да осигурим по-високи доходи за производителите, за земеделските стопани, дали е продуктивно да се предприемат действия от тази сфера, така че да се придобият, да се вземат от другите елементи от другите субекти, оттам ли да се вземат тези допълнителни средства, тъй като само, както казах, 3 евро от 100 принадлежат на този сектор. И съгласен съм с това, което иллюстрирахте във вашия доклад, но ми се струва по-полезно да се попитам, да се даде въпроса дали за да осигурим допълнителен доход за земеделските производители. Комисията по селско стопанство на Европейския парламент не трябва да наблегне и на други теми, които ще засегна намаляването на разходите за труд, особено за земеделските стопанства, но и за другите субекти, е, които са част от веригата, трябва да се ограничат външните разходи. И това наистина е, според мен, съществен въпрос. Външните разходи, е, транспорт, логистика, опаковки, енергия, технически средства за които говориха други колеги. Чрез съдействията на Европейската комисия и държавите членки трябва да се намалят разходите за застраховки, социалните разходи, бюрократичните разходи, административните разходи, които наистина нанасят тежък удар на земеделските стопанства и да се ограничи вноса на земеделска продукция от страни извън Европейския съюз. Да се а, осигурят зелени коридори, по-специално за продукцията от средиземноморските страни. И така, по тези точки имам няколко предложения. Как да се намалят разходите за труд? Трябва да се а, увеличат помощите за планинските райони, по-необлагодетелстваните, да, да се а, направят данъчни облегчения за тези производители, а, които а, гарантират а, висок брой а, работни места и заетост през годината. Да, как да се намалят външните разходи? Европейската комисия и парламентът – Е, би трябвало да стимулира комисията, да насърчава е, за това държавите е, да бъдат стимулирани да сключат договори, споразумения с преференциални клаузи за тези инфраструктури, които са свързани с селското стопанство. Европейският съюз трябва да направи задължително но задължителен процент инвестиции в държавите членки в рамките на оперативната програма на Европейския фонд за развитие. Защото а, този фонд се създаде и нашите региони, нашите държави а, провеждат различни програми, програми за развитие на селските райони, със съответния компонент е, селско стопанство. Но те нямат е, никаква, е, никакви правомощи за взимане на решение, що се отнася до европейските фондове за развитие. Те се из, освояват от други отрасли. Така че в сферата на селското стопанство няма много инвестиции в логистични дейности. Развитие на възобновяеми енергоисточници. Това може да бъде допълнителен приход за производителите, но и да сведе разходите за енергия, като допринася и за опазване на околната среда. Трябва да се разгръщат политики, които благоприятстват пазарните и групиране на изкупната дейност. трябва да се предвидят данъчни облегчения на ДДС за стопанските стоки което е в което стимулира потреблението и увеличава, би увеличил доходите на производителите. Да се намалят преките данъци в някои региони също така. Ние предлагаме също така свободна, зона на свободна търговия за тези райони, които произвеждат продукция с високо качество както и тези, които се намират в затруднена, временно затруднение. Как да се намали административната тежест? Това трябва да се осъществи на местно, национално и европейско равнище. Новите технологии също могат да бъдат от голяма полза. Как да се ограничи вноса на храни от държави извън Европейския съюз. Трябва да се намали дела от суровини, които се преработват в Европейския съюз. за жалост тази практика е широко разпространена. Трябва да се предвидят и съответните законодателни мерки и да се спазват хигиенните норми от трети страни износителки. Що се отнася до политиките, които според нас трябва да бъдат прилагани от Европейския съюз за подобряване на доходите, трябва по-добре да функционира тази верига, да бъде по-ефективна и сертифицирането, сертификатите за качество трябва да бъдат по-ефективни. В някои случаи тези субекти, които са извън веригата, понякога се смятат като част от нея и те всъщност участват в определенето на цената. По отношение на вътрешните аспекти, имаме четири предложения в четири насоки, а, стимулиращи а, съответните споразумения, договори в а, отрасъла, стимулиране на изследователската дейност по различен начин да се регламентира политиката за интервенция на Европейския съюз. защото се отнася до дългите вериги, трябва да се направи разграничение между късите и дългите, както и сертификати за качество. По отношение на стимулирането на споразуменията, знаете, че в някои държави членки от по-новите или тези от Средиземноморието трябва да се предвидят съответните мерки и гаранции от националните и европейските институции за закрила на земеделските стопани от други субекти, участващи в веригата. Някои от колегите споменаха за доминиращи позиции, те са факт и споделям казаното тук. Надявам се, че можем да отидем по-далеч. Трябва да се е, е създадат е, и организации по продукти, а не само на производители. По-широко участие е, трябва да има в тези организации е, и участници, които не принадлежат на земеделския сектор. Трябва също така да се преразгледат плановете за регионално развитие. Що се отнася до изследователската дейност? Налага се едно преструктуриране по отношение на поръчките, на обществените поръчки и обявените търгове, така че да се използват съответните фондове в полза на земеделските стопанства. За съжаление, днес те са подчинени, използването от тези фондове са подчинени на научно-изследователските институти. По отношение на дългите и е, къси е, вериги, по дългата верига, колегите, които говориха преди мен, изложиха своето гледище. По отношение на късата верига имам две предложения – в защитените зони, имам предвид малките, дребни производители, многосектори, многоотрасловите вериги в някои региони, които залагат преди всичко на качеството и зависят а, от тези защитени територии. Освен това, а, да се гарантира достъп на местния пазар на дребните производители – както и до туристически е, дейности. И е, накрая трябва да се работи по посока на качеството, да се изготви списък на е, продукти с високо качество, които да бъдат защитени с специфична марка, която да бъде призната от Световната търговска организация. Да се посочат всички тези пакти на етикета. И а, фондовете за а, развитие на селските райони и да се гарантират и съответните, а, съответната помощ за закрила на тези марки. А, трябва да се провежда активна дейност за борба срещу фалшифицирането на тези марки. Доста често а, има много разходи за сертифициране. Благодаря ви, господин професор. Следващият оратор, господин Педро Пимантел, генерален секретар на Националната асоциация на, производителите, на млекопроизводители в Португалия. Той ще ни предложи решения за това млекопроизводителите да получат съответно по-високо възнаграждение. Както и за договорите ще ви говори. Благодаря. Благодаря на всички. Благодаря на Комисията по селското стопанство за това, че ме покани. Първо ще говоря за млечния сектор в Португалия. Казаха ми да бъда кратък, така че ще се постарая. Първо, нека да кажа, че съм председател на а, Асоциацията на млекопроизводителите в Португалия, но думите ми се базират на личен опит и не съм тук от, в качеството си на говорител на асоциацията, чието председател съм. Аз смея да твърдя, че всяка държава членка ситуацията е различна и ще се опитам все пак да отговоря на два въпроса, които бяха повдигнати тук. Ще кажа първо как евентуално може да има справедлива цена за млечния сектор в цялата хранителна верига и второ, какви трябва да са договорите между партньорите тук. Първо, нека да се запитаме какво е справедлива цена. Това е цена, която защитава интересите както на производителите, така и на другите действащи лица в хранителната верига. Тя трябва да е не само справедлива тази цена, но и стабилна. И не бива да забравяме, че има все пак нестабилност на цените. В момента тази нестабилност е дори много голяма, но тя се е, определя от разликите в търсенето и предлагането. Разбира се, тук участват и финансовите пазари, и други елементи, други фактори в световен мащаб, нещо, което предизвиква дерегулация на пазара и води до а, променливост на цените. Раз... Примахването на котите допълнително създава риск от подобна неустойчивост на цените а, и дерегулацията на пазара води до нещо друго, а именно нестабилност на количествата, които се произвеждат. Вярно е, че с елиминирането на квотите се премага част от проблемите, но виждате също така и какво става в пазарите на а, индустриалните суровини. Договорите в а, а, млечния сектор много пъти са, а, се подразбират. Примерно, а, има един ангажимент от страна на производителя и неговата асоциация. Но когато има квоти, имаше съответно философия на регулация между отделните партньори. Производителите и купувачите в рамките на пазара определяха своите отношения, своите права, своите задължения и имаше инициативи дори и всичко това да се е правило не само за да а, регламентира пазара, но и за да внесе условия в а, предлагането. Тоест, договорите могат да имат важна роля в организацията на пазара и да се борят с промените в цените. Сега обаче бихме могли да имаме нови договори с друга философия, когато говорим за крайно голяма променливост ние много често мислим за една, а, за, за една спирала на цените. И да много често се питаме, би ли могъл млечния сектор да пласира целия, цялата складова наличност, без да прибягва до външна регулация. Нека да си спомним какво стана през 2007. Имахме цикли, контрациклични моменти, имаше гаранции. И след това изведнъж имахме крайна, а, крайна променливост на цените. Но когато цените се увеличават, как трябва да видим също така и какви са реакциите? и а, да видим до каква степен можем евентуално да осъществим една регулация, когато сектор е толкова тясно свързан с природата и примерно с животните в случая. Какво можем да направим? Дали а, стадото а, трябва да увеличи своята производителност или не? А, когато цикъл, например, намалява и цените падат, и има твърде голямо излишък, в такъв случай реакцията би била веднага да намалим производството и да се използват възможно най-добре наличните запаси и да се намери възможно най-бързо ново равновесие между търсенето и предлагането. Този млечен сектор а, е доста фрагментиран също. Всеки производител сам по себе си не би могъл да промени производството и евентуално да окаже някакво влияние върху цената на млечните продукти и съответно да решава дали да увеличи обема и дали това ще му донесе по-голям печалба. Намаляването на обемите или увеличаването обикновено е бавен процес. То зависи също и от наличното количество, и също така и от бюрокрацията. Нека да се изпълним какво се случи в рамките на квотите, въпреки квотите. Но справедливите, честни отношения между партньори са много важен въпрос – не бива да забравяме, че договорите трябва да бъдат проява на взаимна воля от страна на двете страни. Трябва да се зачита както законодателство, така и правото на конкуренция. Договорите трябва да са прозрачни и информациите, които се обменят, също трябва да са прозрачни. Мисля, че ако считаме, че договорите трябва да са регламентиращ елемент за пазара, и мярка за борба с тази променливост на цените, тогава трябва да ги запазим. и съответно, мисля, че имаме нужда от допълнителни информации, които да ни позволят да познаваме по-добре пазарите. Има аспекти, които със сигурност ще забележим аспекти на дерегулация, а именно неспособността да получим добра информация и съответно загуба на възможността да се следят курсовете, да се следи тенденцията на пазарите и съответно липса на реакции. Що се отнася до хармонизирането на договорите, това може да се осъществи или пък да се стандартизира тяхното съдържание. И това би било всъщност проява на воля от, както от страна на производителите, така страна на купувачите. В различните държави членки има най-различни модели на регламент, на регулация и съответно би могло да има някакво хармонизиране, което да въжи за цялата територия на Европейския съюз но винаги трябва да се акцентира върху предлагането, за да можем да познаваме и управляваме добре обемите продукти на пазарите. Има а, много разнообразни фирми, които произвеждат когато имаме и различни географски зони на производство, ситуацията става много сложна. И това е, позволява до някъде със затруднения да се а, определи самите пазари. Говорим за тук говорим за променливост на цените, но нека да не забравяме, че има променливост и на обемите. Например, ако е подписан един договор а, с а, няколко производителя, а, как всъщност ще се процедира? Дали ще се фиксират предварително обемите? производителят на мляко, например, се сблъсква с различни ограничения, които съответно ограничават реакциите му спрямо договорите. Производството на мляко не е да се произведе една тениска. То зависи от климата, от здравето на животните. И ако производителя не успее да даде млякото, което е заложено като количество в договорите, той ще бъде санкциониран. Количествата къде ще бъдат определени, дали ще бъдат определени само за края на договора или за целия период на договора и така нататък. Може да има също така да се упомене в договора цената на доставките, примерно на фураж и други материали. И е също така да се включи в договора и заплащането за работата на производителя. Тоест, трябва да предвидим всички евентуални рискове за, за инвестициите, които да се включат в договора. И трябва да знаем как трябва да върви производството отдолу нагоре, отгоре надолу и дали производителя на млякото трябва да определя цената или а, изкупачите трябва да определят а, цената. Не можем да забравим каква е производствената цена, разбира се, но има и други елементи, а, да не забравяме, например, цикъл на живота. Има а, също така и конкуренция, това също е важен елемент. А, пазарната цена, както при изкуп изкупването, така и до крайния потребител. И също разликите в тези цени. И много пъти отчитаме е, цената, но не и стоеността на продукта. Мисля, че трябва да имаме абсолютно всичката информация, докато не винаги е такъв случай. И виждаме сега, че е, едва ли не изкупвачите на Ендро и е, големите вериги и магазини са, са по, с е, тяхната дума се чува повече на пазара, отколкото тази на производителите. И много често, едва ли не, а, гледайки дървото, пропускаме да видим гората. И трябва да се опитаме да решим този проблем, но ако пазарът не плаща справедлива цена за, за производителя, а това никога няма да стане на някакъв друг етап. Това, което плаща потребителят е, може би, там трябва да търсим справедливата цена за, за производителя. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, професор Станислав. Благодаря, И сега да не пропусна последния оратор. Веднага му давам думата. Това е професор Ковалчик от е, Варшавски економически институт. Е, е, Благодаря, Господин председател, дами и господа, искам да ви благодаря за дадената ми възможност да говоря тук пред Европейския парламент и тази комисия. А сега въпросът, който беше зададен, засяга специфичните критерии, наложени от индустрията върху земеделските производители относно хранителните продукти. Няма много време, така че ще се опитам да се спра на три основни забележки и да направя няколко заключения. Първата ми забележка е следната. Ако кажем, че дадено звено във веригата може да а, изисква дадени неща от другите звена, това е всъщност такава е концепцията на така наречен агробизнес днес. Това е част също така и от хранителната верига. Не мисля, че това е най-доброто място, нито че имаме време да разискваме връзката между двете, но искам да ви кажа, че в историята подобни връзки са били доминиращи. При настоящите условия, е, такива условия са имало в е, сектора с доставките през 40-те е, и 50-те години, когато започна индустриализацията. Такъв е бил проблем. Такава е била ситуацията и през 70-80-те години в сектора на трансформация на стоките. Защото а, той беше развит по-късно. И от, от 90-те до години до сега в големите, хранителни, до големите магазини това също е ситуацията. Нещата могат да се а, адаптират към определени райони, но а, нека да кажа, че фермерите никога не са били доминиращо звено във веригата. Това съответно ни кара днес да разискваме доходите на, потри... на производителите и целият процес. Това е първата ми забележка. Втората, защо тази индустрия, хранителната индустрия, успява а, да изисква а, а, примерно от фермерите различни стандарти за качеството на храните. Мога да кажа, че има всъщност три а, причини. Когато става въпрос за очаквания на клиентите, на потребителите, нещата са много комплексни, защото всички си даваме сметка, че създаването на някаква стойност на качеството, така както е описано в университетските учебници, всъщност се протича различно. потребителя създава някакви изисквания, има някакви очаквания, но обикновено това е идеалният потребител, който ще създава такива изисквания, бизнесът ще отговаря в реални условия на неговите искания. И това е причина, поради която искаме да има преработка на хранителните продукти. Е, в това отношение не бива се пренебрегва ролята на стратегията за маркетинг маркетинг на големите корпорации. И на трето място новите продукти. А, това са някои модификации в най-честите случаи, които трябва да разглеждаме върху основния продукт. Так, какво да правим ние сега? Според мен основната цел трябва да усилим а, възможността за преговаряне на земеделските производители – когато те участват на пазара и са част от веригата за снабдяване с хранителни продукти. Как да го постигнем? Бих предложил 7 мерки като извод. Разбира се, може да се групират и по друг начин. Някои от тези възможни мерки са намерили вече място в доклада на господин Бове първото и най-сложно нещо, което струва ми се не бе обсъдено в достатъчна степен, са движенията в, на потребителите. А, ако помоля да вдигнат ръка онези от вас, които са економисти, сигурно ще дигнат поне една дозина души. Също, ако ви попитам дали сте адвокати, дали имате подготовка в педагогиката и така нататък. 10-15 души се ще се намерят. Но ако попитам колко са потребителите, всички ще вдигнете ръка. Всички сме потребители. Потребителите обикновенно не са в състояние да наложат собствените си права на пазара. В Полша бе проведено проучване на тема защо потребителите не могат да отстояват правата си на пазара. Обясненията са няколко, но основното се състои в това, че всъщност ниската единична цена на дадена покупка, примерно няколко евро за килограм някаква стока, ако е, качеството е лошо, обаче е приемливо, обикно ние не се занимаваме да се оплакваме, защото загубата е, все пак не е толкова важна. тази слабост по отношение на движенията на потребителите, потребителските движения, е важна в две отношения. Първо, земеделските производители имат ниски доходи и ние като потребители получаваме нискокачествена храна. Второ, насърчаване на преките връзки между земеделските производители и потребителя по тази тема се каза вече доста. Става дума за премахване на посредниците, допълнителните брънки в тази верига на снабдяването, които отнемат от добавената стойност, добавена в селското стопанство. Това вече бе обсъдено. Трето, да се насърчава с формирането на организации на, сем... на сем... селстопанските производители. Аз не мога да ви кажа защо а, селстопанските производители не са склонни да се сдружават. Мога да ви кажа в а, бившите комунистически страни, където това е било насилствено, сега хората продължават да не се сдружават охотно, но трудно мога да го обясня и в западните, западноевропейските страни. Четвърто, да се насърчават късите вериги на снабдяване. Това беше поставено вече като идея от други експерти. Трябва да ви кажа, че в ресторантьорството, например, и в туризма, тези по-крат-къси вериги могат да са много полезни. Това са меките мерки, така се каже, защото не налагат промяна на сегашната нормативна уредба. Има обаче и други действия, които тук съм озаглавил твърди. Това е моята собствена терминология. За тях са нужни такива законодателни промени. До тук в дискусията се открои, че до някаква степен те са приемливи, в друга не. Става въпрос за мониторинг на веригата на снабдяване с хранителни продукти, за нови нормативни а, разпоредби, за това стана дума. И накрая подкрепа за малките и средни предприятия. В заключение ще кажа, тези действия могат да се осъществят, но за това е нужно съгласието на всички заинтересовани страни, засегнати страни, защото предполагат значителни законодателни промени. Това би било против интересите на големите фирми. Примерно една фирма, за която тук стана въпрос, която се е, облагодетелства доста от кризата. Е, тя е най-голямата. Ние уж трябва да се сетим коя е най-голямата фирма. Това е фирма, която е сред 50-те е, най-големи света. Има бюджет, който надвишава държавния бюджет на много държави. Та може да си представим каква сила за, за, за действие и за убеждаване има тя. Та си мисля, че може би е добре да се помисли по тези и мои идеи. Благодаря ви. Благодаря, господин професор. И така, изслушахме експертите. и Имаме малко време за изказвания, преди да дам думата на Жозе Бове, който да произнесе заключителните думи по това толкова важно изслужване. Госпожа Акин, господин Хофман. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които изказаха днес след обед, както и на господин Бове за интересния и доста щателно подготвен доклад. Сега трудно ми е да се огранича във времето и затова няма да говоря за това, за което вече стана въпрос. Първо, Важно е да използваме съществуващите законодателни лостове. Това заслужава внимание определено. Нека да погледаме сегашната директива е, за справедливата търговия. Не става въпрос само за подвеждаща реклама по отношение на потребителите, а между отделните вериги. Второ, директивата за пазара на финансовите институции инструменти. Да вземем за пример. Мисля, че ако се задимстваме от там идеята за надзор върху пазара и я пренесем върху селско-стопанския пазар, така ще намалим волатилността на цените. Говорим за случаи, където волатилността е, е прекомерна. Там а, става въпрос за деривати, дериватни продукти, има разпоредби за надзора, които се отнасят повече за американския пазар, отколкото тук, но идеята е да се намали прекомерната волатилност и да се стабилизират пазарите. Говори се също за политиката на защита на конкуренцията. Мисля, че не бива да се ограничаваме. Сега тази политика по принцип е добра, но това означава, че ние опростяваме нещата. Не може да разглеждаме въпроса за веригите само от тази гледна точка. Трябва да имаме най-добрите инструменти за интервация. Последният експарт говори за меки и твърди мерки. Това а, е също обект на дълга дискусия. Аз нямам време за това сега. Сега, за, отново за последният експерт каза за връзките а, и доминантното им положение в а, а, тези вериги, като а, тази идея за съкръщаването на веригата също служава влиянието. Експерта каза, че земеделските производители никога не са били водещо, основното, доминиращо звено. И ако се погледнат наистина раз различните разчети за нарастването на добавената стойност и на печалбите. Те са нараствали през последните десетилетия в други отрасли, но не в земеделието. Макар тия две понятия да не са равнопоставени, там има някаква връзка. Както казах, освен това, темата за доходите и цените е много важна. Голяма част от производителите осигуряват основните доходи именно чрез земеделската си дейност, чрез схемата за единното плащане. Това са въпроси, които трябва да бъдат решени сега и след това да можем да разглеждаме а, и нашата обща за селскостопанска политика след 2013 година по един а, устойчив начин. Благодаря. Благодаря, госпожа Хартман. Сега господин Дорфман. Благодаря ви. Всъщност, сега не трябва да посочваме с пръст кои са добрите и лошите в тази верига. Трябва да има равно третиране на партньорите. По повод на това, което днес се каза в рамките на първия тур на изслушването е, за справедливите цени, как можем да определим тези цени на пазара? А, като все пак трябва да има свобода на този пазар. Ще цитирам два елемента, които смятам за особено важни. И имам въпрос към представител на Еврокомерс. Genossenschaften die Verkäufer von Сроковете за плащане. дали ще се съгласят горемите големите дистрибуторски вериги и супермаркетите с подобна позиция и такъв максимален срок за плащане? но наистина трябва да се предвиди такъв срок. А, да се променят клаузите на договорите е невъзможно с сегашна дата, с задна дата. privaten Regulierung von, Rückstandsregel, von Rückstands, äh, also phytosanitären Rückständen auf vor allem auf Obst und Gemüse. Äh, за регулирането на остатъчните продукти в плодовете и зеленчуците също е важна тема. През изминалите няколко години търговските вериги възприеха абсолютно собствени техни правила и норми за налично на тези остатъчни правила. Това дискредитира всички правила, всички нормативни актове, които ние тук в тази сграда гласуваме говорим за неща, които нямат никаква научна основа. Просто в супермаркетите казват, ние сме по-добри от другите, те не разбират. А потребителите не разбират за какво иде реч. Те също така не могат да преценят какво означава съдържанието на някакъв статчен продукт в, този, в тази хранителна стока – това изкривява и конкуренцията, защото маркетингът на плодовете и зеленчуците се извършва в, норма, в една нормативна среда и трябва да се спазват много законови изисквания. Ако говорим а, за това, а, естествено казваме да, правилата, законите трябва да се спазват, но очевидно някои от тези правила са направо абсурдни. Благодаря, Херберт. Köszönöm szépen ebben a mai rendkívül eh, érdekes eh, beszélget. Госпожа Морвай. Да, благодаря. Определено дискусията този следобед е много, много интересна. Говорим за коректни доходи за фермерите. Това е много важен въпрос. Но говорим предимно за европейските фермери, а не говорим като цяло за фермерите в специфични ситуации, например в а, бившите комунистически страни или за а, при, малките производители или средно-големите производства. Тук говорим този следобед относно за конкуренцията. Конкуренцията е ключова концепция, но как те трябва да бъдат конкурентно способни, особено древните фермери, Нека да, се, да дам пример. Ако трябва да се съревновават с индустриални производства или с големи производства, как евентуално мислите, че това може да стане? Когато се опитваме да говорим за биологично производство и насърчаването му, Ами, нека да ви напомня, че в бившите комунистически страни големите национални компании бяха продадени, бяха при, приватизирани и продадени. И къде всъщност е цялата справедливост? Трябва да погледнем също така и а, разликата в началната позиция – защото едно е, когато държавата скоро се е присъединила към Европейския съюз или не. Например, Унгария не получава дори и частица от това, което фермерите от старите държави членки са получили. А, така че, нека да погледнем какво става с древните производства в Унгария. Те са силно затруднени. Как биха могли да бъдат конкурентоспособни. И ние искахме да изготвим изменения, за да говорим за устойчивост и за конкурентоспособност, за да се заличи тази разлика между тези два, две, два типа производства и двата типа земеделски производства. Но като цяло искам да благодаря на докладчика за великолепно свършената работа. Благодаря. Рубинс. Господин Рубинс. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика и на експертите за интересните идеи. Чухме е, и много полезна информация, резултат от техните изследвания. От това, което научихме, имам желание да ви насоча към заглавието на днешния дебат за справедливите доходи. Ако искаме справедливо разпределение на доходите в, европейск... в а, селското стопанство в Европейския съюз, трябва да признаем, че Европейския съюз не успява за момента да реши проблема с забраната за закупуване на а, стоки ефтино от а, производителя в тяхна собствена, а, в собствена опаковка и да, да си ги купите и да си ги вземете, занесете вкъщи. Мисля, че тази забрана е безумна и е източник на големи спекулации. Аз често летя от тук до Рига и обратно. А, така, фирмата ми дава захар, а, като част от а, обслужването на борда на самолета и не пише откъде е тази захар. Все едно, че имат нещо да крият. Та има много неща, които очевидно може да регулираме. Източник на несправедливостта за селскостопанските производители в Европейския съюз, според мен, а, сме и самите ние. Позволете накратко да поясня какво имам предвид. Ще а, взема повод от казаното от депутатката от Унгария. Примера ми е от Латвия. Латвийските производители получават само една четвърта от помощите, плащанията, които получават техните колеги в старите страни членки. Ето седим ние, говорим за общата е, селстопанска политика в Европейския съюз след 2013 е, година и се надяваме е, с божата помощ успешно. Също време обаче казваме, не може да увеличим финансирането за селско стопанство макар че трябва да се е, изравнят условията за всички. И те ни казват, е, защо говорите за вдигане на е, помощта, когато старите държави членки не са готови да се откажат от това, което вече са завоювали. И като работим по-нататък по тези документи, е, бих е, препоръчал е, докладчика да се съобрази с тези идеи. Благодаря. Благодаря, господин Рубикс. И последно изказване за днес. Господин Николеско, заместник председател на нашата комисия. Благодаря ви, господин председател. Със сигурност е, всички идеи, залегнали в доклада на господин Бове, са важни и необходими, е, както и предложенията на, на, на нашите експерти днес. Но ние не трябва да пренебрегваме същината на проблема, както и е, основните решения на този проблем. А, аз идвам от Румъния, напоследък много се говори за тази страна и за доходите, които получават за своята продукция нашите производители и имаше предложение да се, парламента да определи за отваряне на супермаркетите в неделя. Но това не е реално решение, защото ако не е конкурентно способен производителя, той не може да се справи с конкуренцията, каквито и мерки да вземе парламента. Така че е, решенията са свързани с е, конкурентноспособността и е, модернизацията, модернизирането на стопанствата, сдружения, диверсифициране на производството, развитие на личните стопанства за самозадоволяване – така че смятам, че решенията ще бъдат в бъдещите рамки на ОСП и бюджета, който ще бъде предоставен за осъществяване, за прилагане на тези политики. Благодаря. Благодаря, господин Николеско. Благодаря на всички, които се изказаха и по-специално на експертите за предоставената информация. И преди да дам а, думата на господин Бове за окончателни думи, 18 май, 12 часа на обяд е крайният срок за внасяне на измененията по доклада на господин Бове. Приемане е в комисията на 28 юни, а пленарна зала през септември месец. Искам да ви припомня също така, особено на Жозе, е, на когато благодаря. Е, през есента ще имаме три важни законодателни мерки по качеството, след е, доклада и Зелената книга на комисията, е, законодателните разпоредби, свързани с регионите в изгодно положение и също така пакет мерки за управление на пазарите. Пакет мерки, който ще бъде внесен след като приключи своята работа работната група на високо равнище по млякото. Смятам, че можем да отчетем, да вземем предвид някои от направените днес предложения, така че всички колеги да, взима, да не забравят тези важни мерки, които ще бъдат взети през сесента. Сега дам думата на Жозе Бове. Господин председател, ще се постарая да бъда кратък, защото мисля, че всички вече са уморени, имаше а, големи дебати, ще се постарая да бъда кратък, а, както вече казах. Първо искам да благодаря на всички изказали се, на всички експерти които е, представят както економическия свят, производителите и също така е, на големите е, вериги магазини, също така на университетите и дори докладчика на Обединените нации. И разбира се, представителя на економически и социален е, съвет. Благодаря ви за великолепно свършената работа, за приноса ви в нашата дейност. Това помогна много на всички депутати да разберат процеса в цялата му сложност и да не се ограничаваме до а, едностранчиви заключения. Успяхме да видим както законодателните проблеми и едновременно с това и политическата визия като цяло. Това напомни колегата Каплос, Каплос Сантос – Разбира се, не можем да разгледаме тези въпроси без да се зададем а, политическия въпрос. И тук се връщаме към 1957 година и римския договор и създаването на ОСП. Три цели бяха насочени, насро... определени. Първо, да се достави достатъчно хранителни количества продукти на европейските граждани, да се стабилизират цените и трето, да се е, осигурят достойни доходи на земеделските производители, равни с тези в останалите сектори. Докато и тези три цели винаги са били забравени в ОСП. И сега точно това се опитваме да направим, да уравновесим тези забравени цели. Защото ако не спрем магиосания кръг и а, хлъзгането по наклонения склон, Следователно, никога няма да оправим тази политика. А, виждате, залогът е ключов. Тук се говори за над 20 милиона земеделски стопани, които евентуално са застрашени да за, просто да загърбят този сектор. Ако го допуснем, ние просто ще, е, в европейски план просто ще съм, се самоубием относно нашата политика. Така че въпросът със заедостта е много важен. И тук се задават и други две, два въпроса. И съответно как ще отговорим. Или земеделският производител ще бъде заплатен според своята дейност, или чрез приноса на всички европейски граждани, чрез помощи, които ще идват от данъците. защо, защо се, земеделският производител да не може да живее от това, което произвежда и евентуално да се допълва по някакъв начин този доход от данъците. Това е въпрос, който си поставяме тук в ОСП днес. Мисля, че във всичките европейски страни няма нито един земеделски производител, който а, да иска да става производител само за да получава помощите от ОСП. Напротив, той иска да произвежда, той иска да бъде автономен и да живее от своята работа. Виждате в много ситуации, че директните помощи, такива каквито ги отпускаме, всъщност са неравностойни и създават обаче едни условия, които са а, контрапродуктивни, защото едва ли не служат като някаква рента, от която да живеят тези земеделски стопани. Докато ако а, земеделските стопани могат да живеят от а, своето производство и цената, която те определят за това производство е правилна, тогава нещата ще са различни. Трябва да има равновесие. Разбира се, трябва да има овладяване на производството и само така могат да се определят и цените. Може би старите средства на производство вече са твърде стари, трябва да измислим нови, да се зададем въпроси, като си им предвид, че общата организация на пазарите беше унищожена и, и че днес, освен по а, меката пшеница, а, ня, няма никаква регулация в сектора бихме могли да си зададем въпроси относно отговорностите на държавите членки и а, евентуално да се замислим да създадем нови инструменти, които да заместят за, за, местят вече съществуващите устарели. И а, мисля, че комисията осъществи доста, доста добра работа. Трябва обаче да останем прагматични и да не губим едновременно с това политическите цели, които сме си набелязали. Затова този дебат е многостепенен. Днес можем да напреднем. И а, в заключение бих казал, че съм доволен да видя, че има дебата, че има различни становища, различни гледни точки. Предполагам, че след като получим измененията, можем да напреднем още повече в нашите дебати, това желая с моя текст, а именно вашите изменения да, го, да направя този текст още по-строг. И чувам, че вие всъщност бяхте първите, които го поискаха. А, чувам коментарите по моя доклад. А, виждам, че френските власти са едни между а, привържени сте на още по-строги мерки. те казаха, да, текста на Жозе Бове е добър, но трябва още по-стегнат, да бъде още по-стриктен. никакви, никакви а, а, хлабави изменения. Така че, нека да останем солидарни. Бихме могли да избегнем а, подводните камъни Мисля, че бихме могли да се сътрудничим добре между групите и да изготвим конкретен брой изменения, сравнително малък, но добри изменения и оставам на ваше разположение, за да можем да приключим успешно започнатата вече работа. И още веднъж благодаря на всички за вашето сътрудничество. Благодаря на всички външни лица, които дойдоха тук да присъстват на този дебат и които евентуално могат да, го, да допринесат за него защото имаме нужда от а, сътрудничество не само от гражданското общество и а, земеделските а, производители, но също и от всички останали външни лица. Благодаря. Благодаря, Жозе. Това със сигурност ще е общо усилие. А сега прекратяваме нашата дейност. Бъдещото ни заседание ще бъде на 10 май от Испанско председателство. Ще имаме съвместна ателие по конкурентоспособността в земеделието. Благодаря.